Яко забеже глас. Преминаваме към обясненията на вода. Първият оратор е господин Петър Яр от НП. vielen Dank, Herr Präsident. Ich äh, möchte nur Уважаеми господин председател, по време на гласуването за графика на парламентарните сесии през 2017 година ми се искаше да проявим малко повече кураж. Трябваше да проявим малко повече кураж, за да намалим, например, броя на заседанията в Брюксел. Мисля, че трябва по-ефективно да заседанията в Страсбург, извинете, трябва по-ефективно да организираме работата на парламентарните комисии в Брюксел. Надявам се, че ще можем да подобрим структурата си на работа. Би ми се искало, при положение, че вече сме тук в Страсбург, да си използваме времето и да съкратим броя на мини пленарните сесии в Брюксел за сметка на редовните заседания на парламентарните комисии. Председателят. Благодаря. Колега, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Миналата седмица се проведоха 140 заседания в британския парламент и след такъв брой заседания успяваме да се справяме с нашите законодателни предизвикателства в Европейският парламент. Това са само 42 дена какво говорим? Защо? За какво говорим? Защо изобщо си хабим времето да се събираме, тъй като нямаме време непрекъснато, ни прекъсвате микрофоните заради времевите ограничения. Как тогава можем да законодателстваме, как тогава можем да оказваме контрол? Би било по-разумно да имаме повече време за дебат, за обмяна на мнение. Тези, които продължават да вярват в институциите, трябва да са на това мнение. изчерпах си 60-те секунди. Uh, thank you, Deputy uh, Arnott. Uh, point of order. Благодаря, господин Арна. Господин Ван Дален, по процедурен въпрос. Я дам u wel, Благодаря ви, господин председател. Трябва да ми обясните какво правим в момента. А, това, което се случва тук, е крайно неприемливо. А, отказва се да се дебатира относно графика за 2016 година, защото нямало изменение. А сега има обяснение на един вод, който не се е състоял. Това е изключително да е недемократично. Господин председател, чувате ли ме? Ik was nog niet uitgesproken, voorzitter. Ik vind het wel prettig als u... Аз не съм свършил. Би било много хубаво, ако ме слушахте, господин председател. В момента се обяснява вота който не се е състоял. Това е недемократично. Моля, поставете този въпрос дневния ред на председателския съвет. Нека да гласуваме е, за този график е, за 2017 година. Но това не може абсолютно безсмислено е, е да, да не се дебатира и да не се гласува. Служете непременно този въпрос дневния ред на председателския съвет. Благодаря. Винаги много внимателно ви слушам но трябва да чуе и гласовете на администрацията на Европейския парламент. Тази точка е включена в дневния ред преди да се стигне до днешната ситуация при гласуването. Сега продължаваме с обясненията по доклада на госпожа Геринга де Оденберг европейска процедура за искова с малък материален интерес госпожа Шедрова. Pane místo předsedo, já bych chtěla vysvětlit, proč jsem podpořila evropské řízení. Благодаря, господин председател. Искам да обясня защо подкрепям европейската процедура за искове с малък материален интерес. Според мен въвеждането на тази процедура е стъпка напред към повишаване нивото на защита на потребителите и повече ползи за малките и средни предприятия. Трябва да има възможност за презгранични рекламации, например при покупки по интернет. Трябва да има възможност да бъдат върнати парите заплатени за дефектна стока или стока, която не е била доставена от друга държава. За съжаление, прекалено малко хора са запознати с възможностите по тази европейска процедура. Може би хората не желаят да сезират съдилищата, въпреки че процедурата нито е сложна, нито е свързана с високи съдебни разноски. Радвам се, че горният прак бе повишен от 2000 на 10 000 евро. Не би трябвало обаче той да бъде повишаван повече. Надявам се също, че няма да има въздействие и върху процедури по трудовото законодателство. Благодаря. Яко бивали Аз също а, подкрепих този доклад а, като бивш мини, министър на правосъдието в Чехия. Знам колко много такива спорове има. Много граждани и фирми просто се страхуват да започнат такива процедури, тъй като те отнемат много време и са свързани с много разходи. Хубаво е, че Европейския съюз се стреми да премахне тази бариера. Това ще доведе до по-добро сътрудничество а, между съдебните системи. Хубаво е, че тези процедури ще се възползват от възможността за видеоконференции, електронно изпращане на документите, а, би било добре да се уеднаквят таксите, което ще направи процедурите по-ефтини. доклада е чудесен, тъй като неработещото правосъдие е пречка пред вътрешния а, пазар. Думата има Моника Маковей. Mulțumesc, domnule președinte Авем до... Много благодаря, господин председател. Имаме два регламента от 2006 и от 2007 година и те регулират специалните процедури за искове с малък материален интерес, както и Европейската заповед за плащане. Всичко това цели да подпомогне малките и средни предприятия, за да ускорим юридическата процедура. Живеем и работим в различни държави членки на Европейския съюз и приветствам тази мярка за улесняване, но трябва да отидем още по-нататък и да осъществим и други промени, т.е. да увеличим сумите до 5000 евро. Електронните средства за нотифициране следва също така да имат да се използват от съдии. Уликите и доказателствата могат също да бъдат предоставяни от разстояние. Всичко това ще се отрази благотворно на търговската дейност и на ежедневния живот. Благодаря. Петър Яр, и минута е за. Благодаря господин Петър Яр за една минута. Благодаря господин председател. Мога само да кажа, че европейската процедура за искове с малък материален интерес при презгранични производства е една добра процедура, тя доведе до намаляване на разходите за засегнатите страни с 40%, както и до значително намаляване на продължителността на производствата. До момента горният прак бе 2000 евро, повишен бе междувременно на 10 000 евро, което според мен е една добра мярка. Така 50% от а, общия брой на производствата ще могат да бъдат провеждани по тази процедура. Тази процедура е много важна за малките и средни предприятия. Големите дружества имат и големи правни отдели, които могат да се грижат за техните искове, но процедурата е много важна за малките и средни предприятия. Ще трябва да работим за нейното доусъвършенстване. Като цяло взехме добро решение в полза на европейските граждани. Благодаря. Господин Андрейс Мамикинс за една минута. Е, е Благодаря, господин председател. Европейският съюз се основава на принципа на сътрудничеството между региони, за да държави членки и, сътрудни, и дър, граждани. Особено важни за гръбнака на нашите економики са малките и средни предприятия. И следователно и те, както и нашите граждани, могат да се отправят към съдилищата, когато изискват компенсация за да има бързо третиране на тези искове за обезвъзмездяване, трябва да действа добре цялата правосъдна система, да е по-ефикасна. Аз гласувах за този доклад, тъй като подкрепям предложението. Смятам, че предоставянето на такъв вид улеснения се отразява на имиджа на Европейския съюз. Благодаря. Нени е, посланец е, Станислав Полчак. Една минута. Господин Полчак за една минута. Благодаря, господин председател. Аз е, също искам да обясня защо гласувах за предложения доклад. Според мен е важно да мислим за правото като един комплекс от норми, в рамките, които дават правото на гражданина да се обърне към съда. Това предложение е за упростяване на съдебната процедура. горната граница от 5000 евро наистина е максимума. Грани... Гражданите трябва да знаят за тази възможност, трябва да знаят, че има право да се обърнат към съда и да могат наистина да го направят. Начинът по който се решава въпроса с съдебните разноски, според мен е правил, но трябва да се постави акцента върху предотвратяване на подобни искови. Това не се съдържа в доклад. Сега, следват обясненията за, по доклада на господин Гжип ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители. Първо има думата Моника Маковей. domnule președinte uh, Благодаря, господин председател. атмосферното замърсяване е основният фактор, който причинява голяма част от заболяванията. Обикновено тези газове идват от индустрията, от отоплителните системи и замърсяват с газове и с прахови частици. 150 ми хиляди такива централи в Европейския съюз нарушават екологичното законодателство. С днешният доклад гласувахме задължителността на зачитането на тези стандарти. Всички тези малки централи започват да са подвластни на това законодателство и съответно подлежат на наказания, ако не изпълняват стандартите и са вредни за здравето в, кратко вре, в близко бъдеще Европейската комисия ще излезе с оценка за това до каква степен са пригодни тези централи. Благодаря. Äh, Още веднъж благодаря, господин председател. Гласувах за доклада, но в мен се борят две мнения. Казах предварително е, и на моите колеги от е, комисията, че трябва да продължим да следим нещата, е, за да се случи това, което е записано в доклада. Гласувах за по две причини. Първо, защото в доклада изрично е записано, че е, предлаганите изменения ще повишат шансовете за прилагането на директивата и тя ще се превърне в истински инструмент за подобряване качеството на въздуха в Европейския съюз, без е, да се натоварват обществото и е, бизнеса. Освен това, това ще бъде принос към намаляване на бюрокрацията. Ако това наистина се случи, ще бъде чудесно. Още веднъж апелирам към компетентната комисия да следи изпълнението на това, което се предлага в доклада. Е, благодаря. Андреш Мамикинс има думата. Благодаря, господин председател. Не можем да си представим живота си без електроенергия и отопление. Економическите ни модели не могат да функционират без електроенергия и топлинна енергия. Но производството на тези видове енергия предизвиква и немалко замърсяване, например под формата на емисии на прахови частици. Към момента в Европейския съюз действат само две директиви. Директивата за екодизайна и директивата за големите горивни инсталации. За да може тези две директиви да не се припокриват, би трябвало да приемем трета, но същевременно не бива да има и прекалено голяма административна тежест. Председателят госпожа Гил за една минута. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада на Джоб, господин Джоб, тъй като цели подобряване качеството на въздуха, който дишаме. В Обединеното кралство се оказва, че много повече са жертвите на замърсения въздух, отколкото сме смятали до момента. Всяка година и в Европейския съюз много хора умират именно по причини, свързани с такъв вид заболявания. Аз смятам, че не бива повече да, продъл... да позволяваме това да се случва. Трябва да сложим край на тази ситуация, в резултат на която гражданите плащат с живота си за безотговорното поведение на фирми, които изхвърлят мръсни газове. Време е вече да създадем ясна система за проверка и надзор, както и националните власти да имат право да решават кой и как да оказва контрол на тяхна територия. Благодаря. Председателя, господин Ейкър, за една минута. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против доклада. Ще гласувам против всяко предложение за областта на околната среда и енергетиката на Европейския съюз, тъй като тези предложения унищожават работни места. Директивата за големите горивни инсталации, например, има такъв ефект. Същото въжи и за други законодателни актове. Кога най-накрая ще престанете да приемате законодателни актове, които водят до закриването на високо квалифицирани работни места? и принуждават хората да напуснат Европейския съюз. Всеки, който гласува за подобни законодателни актове, трябва да обясни на хората, които са загубили работата си, защо се е случило това. Нека престанем да позираме, нека престанем само да успокояваме съвестта си. Вижте какво стана в Великобритания, където бе унищожена тежката промишленост. Европейският съюз води до масова безработица с действията си. Води до масова безработица, приемайки тези законодателни актове, които усмъртяват промишлеността. Председателят. Моля по-рано да ми давате знак, че искате да вземете думата. Сега още веднъж ще дам думата на господин Станислав Полчак, но наистина ви моля по-рано да давате знак, защото единствено председателят на парламента може да вземе решение дали можете да вземете думата или не. Благодаря ви, господин председател. Исках да взема думата още по първата точка. Не знам защо името ми не се появи на екрана. Гласувах за предложението, но бях раздвоен, защото според мен Европейският съюз трябва да се погрижи за ред, най-вече в областта на околната среда. Повод за това е, например, случилото се с емисиите на замърсители от автомобили с дизелови двигатели от марката Volkswagen. Трябва да внесем ред в областта на околната среда, ако искаме да знаем как ще се спазват европейските стандарти в бъдеще. Господин председател, още веднъж ви благодаря за разбирането. Председателят, благодаря. Сега преминаваме към обясненията на вода по доклада на господин Лавия казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека. Първи ще обясни вота си господин Андрейс Мамикинс. Благодаря. Казеините са част от вещества, които се съдържат заедно с други белтъци в млякото. Това са, химика, това са химически съще, вещества, които се намират и в човешкото тяло. Знаем, че белтъците и аминокиселините са изключително важни за нашата прехрана. Следователно, това е отразено в международното законодателство и следователно нашето законодателство трябва да се доближи до международното, що се отнася до казеините. Друго нещо, свързано с стандартизацията, то ще по, ако тя е по-добра, ще има по- смислена информация за потребителите за това какво точно приемат. Благодаря. Нини посланец и поспешил е, една минута, просим. Последния оратор за една минута. Благодаря, господин председател. Подкрепих а, е, този доклад. А, е, е, на пръв поглед а, може да ни се стори, а, че това а, е някаква сложна регулация, която ще ни осложни живот, но а, според мен а, тук става дума за ясно определене на стандартите, на максималното съдържание на влага и на състава. А, тези стандарти ще въжат в целия Европейски съюз а, и които са подготвени от международните организации. Всичко това, според мен, ще бъде в помощ на индустрията, как и на индивидуалните потребители, тъй като те ще могат да бъдат сигурни, че въпросните вещества ще отговарят а, на стандартите, ще имат необходимото качество. По този начин ще премахнем и някои от бариерите на вътрешния пазар. Благодаря благодаря на господин Пошпел. Това беше последното обяснение на вота. Сега заседанието се прекъсва до 15 часа. Добър апетит!